Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen. Уважаеми дами и господа, скъпи колеги, позволете ми да открия заседателната седмица с това заседание на Комисията по бюджетен контрол. Всички разполагате с дневния ред. Имате ли възражения? До тук не са поступили предложения за изменения, значи можем да счетем дневния ред за прият. Обръщам ви внимание, че срещата ни се излъчва пряко по интернет. Благодарим на преводаческите служби за тяхната работа. А сега предстои одобрение на протоколите от 2, 5, 16 и 17 декември. Ако нямате бележки по тях, ще сметнем протоколите за одобрени. И преминаваме към следващата точка от дневния ред, четвърта точка – освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 година, общ бюджет на Европейския съюз, Европейска комисия. Продължаваме с изслушванията на комисарите. Маркус Пипер е докладчик по а, този доклад, но нека да кажа добър, добре е дошъл на члена на Сметната палата и на комисаря Ласло Андор. Сега започваме работа по дневния ред и давам веднага думата на Сметната палата. Заповядайте. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми членове на комисията на Европейския парламент. Имам честа да ви представя резултатите от е, одитната дейност по глава 6 във връзка с е, заетостта и социалните въпроси. Е, Европейската сметна палата подготви е, оценка. И този път е, всъщност е втория път, в който ние изготвяме такава специфична оценка в тази област. Е, като разглеждаме най-вече въпросите свързани с разходите е, аудитирани бяха разходи в размер на 13,4 милиарда евро е, през 2012. Те представляват едно увеличение от 30% в сравнение с 2011 година. Европейският социален фонд е осчетоводил 96% е, от разходите. Като част от политиката за сближаване, Европейският социален и неговите разходи. Е, е, Европейският социален фонд е, е предмет на споделено управление между комисията и държавите членки и покрива в крайна сметка същата сфера и същият спектър от правила, както и по отношение на Кохезионния фонд и фонда за регионално развитие. В по-голямата си част резултатите, свързани с законосъобразността и редовността на разходите за Европейския социален фонд, са свързани най-вече с нематериалния характер на някои от инвестициите в човешки капитал. Има недопустими разходи, има разходи, които проистичат от факта, че е, няма съответствие с националните правила. Европейската сметна палата е обхванала 180 е, транзакции е, и установява грешка, процентна грешка от 1,3 до 5,1%, като с 3,2 е, средно това е най-голямото увеличение в сравнение с 2011 година, когато е, средният процент на грешката е бил 2011. Най-вероятният процент всъщност на грешката е 2,2%. През 2011 е, година частотата на грешките е, е нараснала с 40%, е, с 35%, през 2012 с 40%, като 63 от 180 трансакции са засегнати от тези грешки. Има възможности обаче е, за компетентните органи от държавите членки да коригират е, грешките е, още преди да представят и ощетоводят разходите пред комисията. Това са така да наречените проверки на първо ниво и фактът, че проверките не са дали резултат, показва, че има слабост именно при регламентирането на това първо ниво. През 2012 година глава 6 е, за етост и социални въпроси е, е, е анализирана много по-задълбочено, отколкото в предишните години във връзка с желанието да се идентифицират източниците на грешка. Има няколко източника на грешки, свързани с възстановяването или желанието за възстановяване на недопустими разходи по проекти, недопустими и от гледна точка на бенефициерите и участниците тези е, грешки е, се изчисляват е, на 65% от всички измерими грешки и представляват 74% повече от средната 74% от средната грешка, средния процент на грешка. Това се дължи най-вече на финансиране на участници е, в обучение, които всъщност не е трябвало да бъдат включени в обучението, надхвърляне на разходите за персонал, е, неправилно разпределение на е, някои от разходите, също надхвърляне изобщо на лимитите по проектите, финансирани от Европейския социален фонд. Това всъщност е, е основният е, е, риск при този вид грешки. Една друга група грешки се дължат на несъответствието с правилата за обществените поръчки. Това са грешки, които би трябвало да се отразят на бъдещите планове за уреждане на тази процедура. Комисията би трябвало да предприема също съответните коригиращи мерки. Глава 6 през 2012 година включва една нова секция за използването на а, възможностите за опростяване на разходите и на тяхното а, счетоводно отчитане. А, е, Сметната палата препоръчва е, през е, последните години многократно да се възприеме една по-опростена система, като се вземе една еднаква ставка при плащанията и на тази основа да се извършва възстановяването на действителните разходи. Трансакциите е, показват е, е, също, че грешките обикновенно се дължат на сложната процедура. Една голяма част от грешките се дължат именно на липсата на такава единна ставка или неправилното и прилагане. Това на практика е, потвърждава нашето заключение, е, че едни е, по-опростени разходни процедури ще намалят процента на грешка. Струва ми се, че това са свързани с сферите, които ще обсъждаме днес, но също и утре една а, а, голяма част от а, грешките, установени а, а, в държавите членки, се отнасят до Румъния. Необходими са а, не само а, мерки за които да се погрижат за това, защото разплащанията и е, разходите да се извършват е, редовно и законосъобразно, но и в случаите, в които е, одитната палата е установила грешки или нередности на равнище проект, Грешките е, не само, че е, не са коригирани, но се отразяват и на е, декларациите за надежност. Една голяма част от грешките, установени в Румъния през 2011 година, са подробно описани в съответната глава на годишният доклад за 2012 година. Как точно е, протича сътрудничеството между компетентните органи на държавите членки и комисията? В пета глава Сметната палата се спира на някои от слабостите в това сътрудничество за 2012 година. В продължение на а, всичко установено от Сметната палата още през 2010 година, ние можем а, да а, кажем, че през 2012 година една голяма част от действията предприяти за подобряване на това сътрудничество между комисията и компетентните органи са довели до желания резултат и могат да бъдат квалифицирани като ефективни. Останалите са частично ефективни, като става дума най-вече за наблюдение на сътрудничеството между 19 одитни органи в и Европейският социален фонд в, и неговите действия в 15 държави членки. Освен това, Сметната палата обръща внимание на необходимостта от подобряване на надзора, упражняван от комисията върху одитните органи в държавите членки. Това би трябвало да стане в е, е, съответствие с член 73 от е, съответния регламент, който урежда въпросите, свързани с сътрудничеството между комисията и компетентните органи на държавите членки в областта на политиката на сближаване. И така, е, ние смятаме, че е, е, всичко описано в глава 5 и специалният доклад 16 за 2013 година заслужава вашето внимание във връзка с оперативните програми на 2013 година. Председателят, благодаря ви, господин Лазаро, а сега давам думата на комисаря Ласо Андор, който ще вземе отношение по вашите забележки. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, искам а, да започна като изразя моята благодарност към Сметната палата и за това, че представиха този така балансиран доклад. Този доклад ни дава а, повод а, да изрази нашето задоволство и показва, че сме поели по правилния път. Относно заедостта и социалните въпроси, това е една област, в която нивата на грешки са най-низки. Относно прага на материалност, той е в размер на 3% нивото на грешките не включват финансовите корекции по отношение на Румъния през 2012 година. По този начин бюджета беше защитен, дори когато се коригират грешки по някои от проектите, които се оказват не разходоефективни. В годишния доклад на ГД за ЕТОС е отразена надежността на нашите собствени системи. Нека се спра на препоръките, направените от Сметната палата. Доклада посочва посочва нуждата от опростяване. Използват се една или три форми на упростяване на разходите и Сметната палата не е открила никакви грешки, свързани с е, специфичната нужда от използване на упростяване. Това означава, че упростяването беше, което ние насърчавахме, освен, че намали административния товар и а, е, увеличи постигането на резултатите, доведе до намаляване на грешките. Държавите членки е, спазват е, съответните правила и е, гдз съответно представи доклад, който е кратък. Има определени примери и дейности, които се извършват съвместно с държавите членки. Трябва да продължим да работим за основа на постигнати от нас опита. Споделяме най-добрите практики, да откриваме нови възможности, да насърчаваме добрите практики и по този начин да се е, достигне 50% от е, операциите на Европейския фонд ем, за социални дейности до 2017 година. Теми върху които трябва да се е, фокусираме и които са отразени в доклада. Очертани са слабостите и а, начините по които те трябва да се отстранят. През следващия финансов период ще има нужда от финансови корекции и това ще доведе до необходимостта за извършване на а, още по-конкретни проверки. Одита се а, извършва възоснова на допуснатите грешки и се обръща внимание на области, в които се крият по-големи рискове. През 2013 година в доклада, който беше издаден тогава, са включени оценките за държавите членки. Този доклад се фокусира върху дейността на аудитиращите органи, и споделя логиката на опростеният одитен принцип. Ще сме а, също така доклада очертава и а, подчертава и ролята на комисията при извършването на тези опростени одитни проверки. През 2012 година 38 плащания са били прекратени и а, други са били спряни за две държави членки. Плащания също са били спрени. Техният брой е 11. А, тези мерки са били предприяти с цел защита на европейския бюджет. През 2012 година 2001 Милиард евро е размера на извършените корекции. 230 милиона е сумата през 2011 година. Тази стрикна политика обаче не е попречила на освояването на средствата. Две трети от а, цялата сума за 2007 до 2013 година е била изразходена, е била разходена до края на 2013 година. За 2013 година от фонда са изплатени 13,8 милиарда евро. Повече от 22% в сравнение с 2012 година. Дами и вода. Не искам да твърдя пред вас днес, че всичко е наред Докладът на Сметната палата показва, че някои а, важни въпроси трябва да бъдат засегнати. Но е ясно, че сме отбелязали напредък при а, отстраняване на редностите, при разходването на средствата и това е една добра основа за нас, върху която можем да градим а, в бъдеще, така че да намалим нивото на грешките през следващия финансов период. Необходимо е да разходим всяко едно евро ам, съгласно разпоредбите. В противен случай ам, гражданите няма да ни простят. От 2007 година ЕСФ е, е, е предоставил помощи за 68 милиона граждани. 5,5 е броят на работните места, които са били подпомогнати. Също така много бенефициери са получили нови квалификации по този начин и по-добри възможности да се реализират на трудовия пазар. Има и много други успешни примери. С тези средства се дава възможност на гражданите да могат по-добре да се реализират във века на технологиите. Благодаря ви за вашето внимание. Thank you very much, Mr. Благодаря, господин комисарио. Äh, Уважаеми колеги, думата има нашият докладчик по доклада за освобождаването, колегата Маркос Пипер. Благодаря, господин председател. Господин комисар, уважаеми членове е, на Сметната палата, уважаеми колеги. Законосъобразността на разходите, е, които бяха представени от е, господин комисаря, не се оспорва Тоест е, няма особен потенциал за конфликт в това отношение, но що се отнася до самия метод, остава открит въпросът за това, защо коефициентът на грешката от 2,2% се е повишил на 3,2%, както констатира Сметната палата. Какви са причините за това? Комисията твърди, че коефициентът на грешката е останал постоянен. Да, ние сме странични наблюдатели на тази дискусия и двете страни имат своите основателни аргументи, но това, което бихме си пожелали за в бъдеще, когато има общи становища, т.е. за бъдеще да има общи становища на Сметната палата и комисията по подобни въпроси, за да имаме и от методическа гледна точка аргумент, когато представяме нашите становища на парламент. Във връзка с това, Сметната палата посочва, че само една от препоръките от годините 2009-2010 година е изпълнена изцяло от комисията а някои други препоръки не са изпълнени, други само части. За съжаление обаче няма данни по същество. Ще ми се Сметната палата да уточни в кои точно области се очакват конкретни стъпки. Също така комисията би следвало да отговори на критиките на Сметната палата. Да, това са неща, които са се случили преди години, но ние очакваме отговори. Уважаеми дами и господа, онова, което ме тревожи много повече, не е грешката като такава, а това, че а, коефициентът на грешката а, се базира на данните на подадени от държавите членки. От гледна точка на Сметната палата, надежността на тези данни е условна. Тук искам да цитирам самата комисия за, в един доклад по отношение на подаваните данни от държавите членки където се посочва, че контролните органи идентифицират а, доста слабости и грешки, че самите проверки често се провеждат формално и не веднъж е, се констатира нарушаване на законодателството за обществените поръчки липсва административен капацитет, липсват указания. Това са все цитати от доклад на самата комисия. Ето защо малко се притеснявам и за това искам да попитам комисаря. Процент на грешка 2,2. Добре, да приемем, че е така. Но доколко са надежни данните, които ви подават държавите членки? Това е първият въпрос. Вторият ми въпрос е свързан с така наречения gold plating или добяване на допълнителни изисквания или избирателно транспониране на европейски а, актове. Знаем, че комисията прави много по тези въпроси, за да могат да се избегнат някои грешки, но на какво се дължат тези големи разлики в начина на транспониране? Друг въпрос във връзка с освояването на фондове. Сега а, признавам, че е малко нечестно, че не съм го задал писменно този въпрос, но това е ежедневна дискусия тук при нас. От социалния, Европейския социален фонд освояването е 30-50 максимум. 60% в най-добрите случаи. Аз ви цитирам данни от пресата често се пише, че десетки милиарди евро остават неосвоени. И на какво се дължи това, искам да попитам комисията. Ето, ако погледнем към Румъния, към България, но и към Германия, където в големите градове има огромни проблеми, след като има пари, защо те не се освояват? Какви са главните причини според вас? И последна забележка, тя е малко по... изисква малко повече време. Ще ми се да изясним следния въпрос. Законосъобразността на разходите от чисто формално гледна точка, независимо от това дали са надежни а, данните от държавите членки, е наред. Но, господин комисар, вие в края на изказването си казахте, че сте помогнали за запазването на 5,5 милиона работни места и 7,5 милиона а, граждани са получили по-добра квалификация. Сега, ако погледнем от общо европейска перспектива, където в някои държави имаме над 50% младежка безработица и безработица между 20 и 30%, и същевременно констатираме, че Европейската комисия даде е, гаранция за младежка заетост, на фона на всичко това се питам, дали парите предвидени за това са били вложени до такава степен ефективно, че да си кажем, да, през последните години свършихме такава добра работа, че за следващите години наистина можем да гарантираме на младите хора заетост. Защото какво значи младежка гаранция? Всеки млад човек да получи до определена възраст място за обучение, професионално или работно място. Сега в вашия писмен отговор малко сте смекчили този ангажимент. Говорите не за гаранции, а за обещание, за ангажимент да се интегрират отново младите хора на пазара на труда. Това е малка стъпка назад от ваша страна, защото първо разтръбихте, че давате младежки гаранции. Смятам, че тази програма трябва да има по-честно заглавие защото а, европейските институции не могат да дават обещания, които не могат да спазят. Вие не ни отговорихте, за съжаление, колко процента от средствата за социалния фонд са инвестирани за мерки за професионална квалификация или запазване на работни места. Колко процента са? Според мен те са не повече от 70 или 80 освен това ме интересува с колко процента се намали по този начин младежката безработица и с колко процента се намали безработицата изобщо. Доколкото виждам и в двата случая имаме повишение. Така че водената от вас политика, т.е твърденията за политиката, която водите и резултатите леко се разминават. Много ви моля да ни отговорите, особено в момент, в който ние, европейските институции, си позволяваме да даваме гаранции за бъдещето. И последната ми бележка е свързана с множество дейности на комисията, например препоръките по страни, с други думи, намесвате се в националното законодателство, примерно критикувате пенсионните системи в държавите членки или критикувате детските надбавки, критикувате това, че в някои държави членки има а, разпределение на данъчното бреме между а, съпрузите. Това са принципи на социалната държава. Те са залегнали в повечето а, конституции на държавите членки. Как така комисията се намесва така конкретно в тези неща? За мен е много трудно да преценя дали а, това, което м, правите, а, наистина съответства на вашите прерогативи. Дали не е по-добре да а, заемете, т.е. вашият персонал да се заеме с повече контрол върху европейските средства, например, чрез внезапни а, проверки, а не да се разчита само на данните подавани от държавите членки. Така че в този смисъл бих искал Европа да е по-силна, комисията да е по деспособна и да не е, вярва сляпо на държавите членки, а сама по собствена инициатива да извършва проверки на начина по който се харчат е, парите на нашите данакоплаци. Вие сам, господин комисар, казвате в е, доклада си, че трябва да се обърне внимание на тези неща. Още веднъж, това не са критики към комисията по отношение на законосъобразността на разходите, а по-скоро критики по отношение на това, че вярваме прекалено сляпо на държавите членки. Мисля, че повечето колеги тук в комисията ще се съгласят с мен, че тук е необходим ясен европейски отговор. Председателят, благодаря. Сега давам думата на членовете на комисията. Първо ко- координаторите Ингеборг Гресле. Благодаря и добре дошли. Винаги се радваме, когато можем да обменим мисли с вас. Още повече, че става дума за едно много важно досие. Именно социалния фонд и социалните разходи. Миналата година проведохме е, много живен дебат е, за това какво може да се направи във връзка с младежката безработица и сега установяваме, че не сме постигнали много. Е, и този път посочвате, че всъщност не знаете какво точно е обхванато статистически. На, неправителствените организации е, всъщност непрекъснато се занимават с това. Е, да опитват се да обхванат разходите, но ето, че е, държавите членки и съответните е, институции в тях твърдят, че са представили данните. Вие казвате, че не сте в състояние да обхванете всички данни. Така че това е първият ми въпрос. Какво става всъщност? И на второ място има една група, която а, създава проблеми в момента на а, Германия. Това са ромите. Има държави, при които младсинството е доста многобройно. Румъния и България получават сравнително малко помощи, именно във връзка с възможностите на Европейския социален фонд в това отношение. В България и Румъния през последните години средствата по линия на Европейския социален фонд са доста под 10%. Нещо не е в ред. Не трябва ли комисията да се постарае всъщност да увеличи тези средства? за тази година средствата за България се увеличиха на 57%, за Румъния 41%, но Въпросът е какво ще постигнем, какво желаем да постигнем по отношение на интеграцията на ромите. Ние ще се явим пред нашите избиратели, които очевидно ще искат отговор на този въпрос. И за това много се тревожа, че всъщност е, твърде малко можем да кажем. Очевидно и комисията не е в състояние да ни каже много. И затова ще ви помоля да е, ни предоставите е, анализ и отговор на този въпрос. И още един въпрос, който е по-скоро с технически характер, но също времено има и политическо естество, свързане с предварителното финансиране, е, което е, много често не се включва в счетоводните отчети. Как точно се действа по отношение на това предварително финансиране? Около 20% от средствата, отпуснати по линията на предварителното финансиране, всъщност датират вече от 6 години насам. Така че, когато става дума за проекти, които предварително се финансират, би трябвало естествено да има също коректно отчитане. И още няколко думи във връзка с стратегията за ромите. Хубаво би било и важно, естествено, да знаем какви са резултатите в резултат на е, вашата оценка от ваша гледна точка и какво предвижда комисията при е, оценка на оперативните програми на държавите членки. Как точно всъщност планирате е, да е, се проведат е, тези програми и стратегии на равнище на национални държави? Какво очаквате? наистина е, говорим за стратегията за ромите, за необходимостта от интегриране на тези хора в обществата на държавите членки и същевременно очевидно не сме в състояние да е, представим очакваните резултати. За съжаление, в е, медиите в Германия много е, оживено и понякога е, не много обективно се обсъжда този въпрос, защото хората не са в състояние да оценят истински принципа на свободно движение. Още един въпрос ще добавя към въпросите, формулирани от Ингеборг Гресле. Господин комисар, хубаво би било да ни кажете нещо във връзка с съотношението на а, а, от една страна а, неосвоени средства и, а, или прекъсване на потока на средствата по линия на Европейския социален фонд и също времено на изпълнение на целите. А, е, в е, всички е, процедури за освобождаване от отговорност, в които съм имал възможност да участвам като член на Комисията за бюджетен контрол, винаги сме искали от комисията да прекрати плащанията в случаите, в които няма законосъобразно правомерно изразходване. Да, в такъв случай, естествено, и политическата цел не може да се постигне, след като комисията прекратява финансирането. Ето, това най-вероятно е случая с България и с Румъния. И затова трябва да си зададем въпроса. А този въпрос, естествено, трябва да си зададе и комисията. В крайна сметка, Кое ни е по-важно? Дали е, действително е абсолютно коректното спазване на всички правила и е, при така нареченото правомерно или законосъобразно и редовно е, разходване на средствата или постигането на политическата цел? Е, госпожа Кресле прави забележка без да е включила микрофона. Ние помежду си е, трябва да се разберем, трябва да помислим първо, естествено. Ти, обръщайки се към госпожа Гресле, казва господин Гайер, всъщност опрекваш комисията. Но след като има нередности при управлението на средствата, комисията, поне така сме искали винаги от нея, прекратява плащанията по линия на фонда. При всички положения обаче целта не може да бъде постигната. Така че трябва ли да търсим вината в комисията? Това е въпросът. Инге. Опитвам се да посоча евентуалното решение. Когато разговарях последния път с министъра, на, е, отговарящ за европейските въпроси, той бе е, в е, Румъния и договаряше именно въпроси свързани с освояването на средствата с цел повишаване на процента на освоените средства по линия на определени програми. Това бе министъра на баден Вертенберг. Така че, според мен, от една страна трябва да търсим е, действително съразмерност на е, и правилно съотношение между законосъобразност при разходването на средствата от една страна и е, степен на реализация на посочените цели, за да е, кажем какво точно очакваме от комисията. Председателят. През 2014 е, година водим този дебат е, и затова е, ще ви помоля да се концентрирате всъщност върху отчетния период. Давам думата на следващия оратор. Благодаря. Бяха споменати България и Румъния и гражданите на тези страни, които вече имат достъп до трудовия пазар в Европейския съюз, но сега не е правилният момент да засягам този въпрос. Два общи въпроса имам. Първият е свързан с социалната сигурност и по-скоро социално-сигурителните системи, тези, които дават най-големите предимства. През последните е, години е намален процента на грешките, така казахте вие. Аргумент на комисията е следният. Изчислението на грешките е направено по такъв начин, че не са взети тези 25% от Румъния. Дали комисията възнамерява да предприеме някакви мерки срещу Сметната палата? Сметната палата трябва да зачита международните норми и стандарти. Въпросът ми е към, към комисията е а, какви са вашите аргументи а, по отношение на международните норми и стандарти? Вие казахте, че прага е размер на 2%. Какво е усещането на комисията през последните години за това, че през тези години не нивото на грешките не е паднало под този 2% прак. Исках да поясня, че ромите няма да спечелят нищо, ако а, някоя неправителствена организация получи пари без да прави нищо за ромите а, ако има измами, комисията казва, че за това се замразяват средства. Казва се, че, например, че за пет програми са спрени средствата в Румъния. Мога само да кажа, че работата на нашата комисия се състои не в това да търсим косури, а да говорим сериозно. За това се питам, защо се отпуска толкова малко средство. А, освен това, ако бях нападнала комисаря, щеше да прилича на нападната. Той изглежда доста ведър. Благодаря. Следващия урад. Е, Благодаря, господин председателю. Бяха изложени някои аргументи, свързани с финансовите корекции, дали те имат влияние върху нивото на грешките. Финансовите корекции могат да намалят нивото на грешките, ако средствата бъдат разходени по ефективен начин. Средствата идват от правителствата, което означава без да се възстановяват от бенефициерите, което означава, че данакоплатците плашат сметката два пъти. Не виждам по какъв начин финансовите корекции имат някакво въздействие върху нивото на грешките доколкото те не идват от бенефициерите. В страни като България и Румъния, в които има проблеми с, нивото на контрола, който се упражнява. Необходимо е да упражняват по-пряк контрол – когато става въпроса за средствата по социалния фонд. Доказано е, че а, те а, нямат съответния капацитет, съответните нива, с които да упражняват този контрол. Благодаря. За сега няма други записани в списъка на ораторите. За това ще помоля комисаря Антур да отговори на въпросите, доколкото му е възможно да го направи в момента, а може би и по-късно ще ни изпратите писмения отговор. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Комисията на Европейския парламент, ще се спра на въпросите, които повдигнахте. Нека преди всичко да ви уверя, че за мен е много окоръжително това, че е, е, през 2012 година е, нивото на грешката не се дължеше на намаляване на контрола. Не, установяваме, че и е, Генералната дирекция е, заетост е, и социална политика и Сметната палата всъщност установяват едни и същи слабости. Все още съществува известна разлика в методологията между нас, но тя намалява. Дискусията казва, че все още не сме приключили с проблемите, но Сметната палата действително подчерта някои от проблемите, свързани с методиката. Струва ми се, че дискусията отрази много добре факта, че не малък процент, около 40% на грешките се дължат на определени държави и начина на процедиране в тях. Един от примерите е Румъния. Струва ми се, че затова има и някои исторически и географски обяснения. Всяка държава естествено е различна е, и специфична. България и Румъния изпитват определени трудности в момента. И по тази причина степента на освояване на средствата не е задоволително. България се опитва много по-бързо да освоява средствата, но от тук проистекоха и някои грешки, така че се наложи да приостановим плащанията на няколко пъти. 57,5% в момента е, е грешката за България, 41% за Румъния. Що се отнася до степента на освояване на средствата, всъщност, извинете, процентите 57,5 и 41% бяха проценти на освояване на средствата по СФЕ. За двете страни 48% е за Словакия, тя е най-близо до тях. Така че степента на освояване е незадоволителна, естествено, но и тя се дължи на допуснати грешки в някои случаи. Генералната дирекция ще се нуждае от известно време, за да подобри и степента на освояване и качеството при освояването на средствата. Какво имаме предвид? и какво планираме. Редица обучения за служителите, които са пряко свързани с процедурата по освояване на средства по СФЕ. В Румъния и в България ще се проведат такива обучения. Новото правителство в Румъния при встъпването в длъжност реши да реорганизира съответната система и да замести някои от съществуващите до момента не само процедури и правила, но и да подмени състава на службите, които бяха междувременно вече обучени и квалифицирани. Това се отрази неблагоприятно на работата на националните органи. Междувременно вече правителството разбра, че това се отразява много неблагоприятно на резултатите – така че ние обръщаме особено внимание на подобряването на работата на място. Не бива да се ограничаваме единствено върху Румъния и България. Трябва да добавим и Словакия, и Унгария, и Чешката република. И там отчитаме слабости при е, прилагането на Европейската стратегия за ромите. Аз разбирам много добре, че е, вие проявявате особен интерес е, да видите конкретни резултати. Позволете ми да подчертая, че европейският подход, е, така както и комисарят Вивиан Рейдинг е, нееднократно е споменавала, е, целият този процес е дългосрочен. Необходими са дългосрочни инвестиции. Но не става дума само за финансови средства. Това не е само въпрос на пари През 2010 година имаше програма за интегриране на ромите. Това доведе до създаването на работна група, която разработи съответните инструменти включително и финансови инструменти, но е, естествено Европейският съюз играе една много съществена роля – Европейската стратегия за е, интегриране на рамите е, всъщност преминава в е, държавите членки в техните национални стратегии, които би трябвало да включат гражданското общество, неправителствени организации, местни власти, не само на национално равнище се изпълнява тази стратегия в държавите членки. Междувременно вече бяха проведени е, немалко конференции е, с министрите на засегнатите страни, с представители на местните власти. Последната конференция бе през октомври в Унгария, преди това имаше е, конференции в България, в Румъния, в Кошица, в е, е Чехия, в Словакия. Е, съществува разбиране за това колко важна е стратегията. Това е приоритет за националните и местните власти. Поддържаме контакти с международните организации, включително Съвета на Европа и Световната банка, тъй като е изключително важно тези институции също да участват с програми не само в Юго-Источна Европа, но изобщо в Европа, най-вече в Централна и Юго-Источна Европа, естествено. Така че би трябвало да обединим нашите усилия. И е, последно, но не на последно място, още веднъж подчертавам, че това не е проблем, който можем да решим от днес за утре. Съществуват е, наслоени отдавна проблеми, е, свързани и с жилищното настаняване, и с дискриминацията. Така че проблемите не са единствено от социален характер. Проблемите са свързани и с основните права, с гражданските свободи, с борбата срещу дискриминацията и нашите принципи за недискриминация. времено, ние можем да кажем, че някои от ромите, както и всеки всички останали граждани на Европейския съюз се радват на свободата на движение и се опитват по някакъв начин да се възползват от нея. Като просто бягат от, да кажем, лошите условия на живот в страните на происход е, било с известна доза основание, било абсолютно неоснователно, просто идват тук, за да се опитат да се облажат, както се казва, от е, е, по-богатите социални системи. Така че нашите усилия са насочени и към съответните региони и ние бихме желали да подпомогнем усилията на държавите членки и е, засегнатите от е, е, това неблагоприятно явление региони, така че да се създадат по-добри условия за хората на място и по отношение на жилищното настаняване, и по отношение на обучението, на приобщаването към пазара на труда и така нататък повечето от държавите е, членки са засегнати от този проблем и всъщност е по-голямата част от ромската общност в Европа живее на територията на Европейския съюз. Основният момент е, е подобряване на условията на живот в регионите, населени от роми. Не става дума единствено за предвиждане на повече финансови средства, но за подобряване на ситуацията като цяло. Още една сфера, на която се спря е, е, господин Пипер, бе младежката безработица и проблемите, свързани с използването на младежката гаранция. Аз се надявам, че Концепцията вече е изяснена и че се разбира от повечето хора, че младежката гаранция не е, е с непосредствено пряко действие. Това е програма за ограничаване на продължителността на младежката безработица, както е в Финландия и в Австрия. Тоест, е, младите хора имат възможност е, да се обучават или да се преквалифицират, да е, получат достъп до предприятията в качеството си на стажанти. Не става дума единствено и тук за финансови разходи, става дума за това да увеличим потенциала, капацитета на държавите членки. Миналия февруари сред държавите членки бе постигнато споразумение на равнище министри по заетостта и социалните въпроси за младежката гаранция 6 милиарда евро бяха отпуснати, като ставаше дума най-вече за подобряване за, на капацитета за обучение, за интегриране на младите хора. След това имахме среща в Берлин. Домакин бе госпожа Фандерлайн. След това имахме срещи и в други държави членки. В момента става дума най-вече за задълбочаване на сътрудничеството на европейско равнище и за обмена на опит, на ноу-хау, добрите практики, добрите примери да стават достояние на всички останали. Особено там, където младежката безработица придобива особено драматичен характер. И аз ще спомена тук Гърция, Испания, но там в самите държави има проблеми. Испания, да кажем, многократно се споменава, също и Гърция, която говорим за грешки при отчитането на разходите. Както и да е, връщам се на младежката гаранция. Много усилия се полагат в това отношение както по отношение на държавните служби по заетостта и тяхната подготвеност, така и по отношение на подготовката на младите хора и съкръщаване на продължителността на безработица по линията на стажовете и практиките в предприятията. Почти всички държави членки, които е, имат възможност да използват е, младежката е, гаранция, вече са заявили интерес и желание да се включат. Необходими са естествено още усилия, за да мобилизираме повече ресурси в фонда. Генерална дирекция за етост и е, Европейския социален фонд е, и е, програмите по линия на банката трябва да подобрят естествено всички онези механизми, които са свързани с степента на освояване на средствата. Държавите членки естествено също трябва да полагат съответните усилия. И в Берлин, и в Рим, и в Хелзинки сме се срещали на равнище министри. И на всички тези срещи на съвета се обсъждаха в детайли проблемите, свързани с младежката гаранция. Ние бихме желали да окоръжим младите хора да се регистрират, да участват в програмите, които им се предлагат. И е, по този начин да им покажем, че Европейският съюз не ги е, не им е обърнал гръб, че той е много активен. Стратегията Европейски съюз 2020 е също изключително важен документ в това отношение. Е, той съдържа задължения е, от страна не само на европейските институции, но и на държавите членки. В съответствие с е, договора за функциониране на Европейския съюз. Европейския семестър е важен механизъм за реализация на целите в тясно сътрудничество между европейските институции и държавите членки. Е, има взаимодействие между това, което се случва на европейско равнище и съответно програмите на национално равнище. Е, ние се стремим към един динамичен и е, приобщаващ пазар на труда. Е, целите, които сме поставили в стратегията Европа 2020, изискват много интензивни усилия от страна на държавите членки, за да се постигне напредък. Някои от е, планираните е, действия, е, които са свързани най-вече с постигане на равенство между половете, ще бъдат подкрепени и от Европейския социален фонд. I uh, wonder what exactly uh, still should be uh, added. Uh, Трябва да добавя и още нещо. Когато установим проблеми, обсъждаме проблемите с държавите членки, и отново ще повторя, че е хубаво да се разглеждат случаите е, самостоятелно и конкретно. Е, не би трябвало да генерализираме. Е, става дума е, при грешките не само за е, законосъобразност и за редовност или нарушаване на съответните принципи, но и за неправилно прилагане на някои от правилата. 65% от средствата платени през 2007-2013 година е, са коректно изразходвани и това съвпада същевременно с най-дълбоката рецесия в Европа. Така че ние имахме възможност, независимо от кризата и проблемите, свързани с тази криза, да използваме средствата по линия на фонда сравнително добре. До 2012 година е, е, бе постигнат известен напредък в държавите членки, но естествено ние би трябвало да засилим контрола е, и всички останали действия, за да намалим вероятния процент на грешки. Надявам се, че е, парламентът е, ще ни гласува доверие и за това, което предстои и което възнамеряваме да направим. Някои от проблемите, от нередностите, е, проистичат най-вече от ситуацията в така наречените нови държави членки тъй като те все още не, раз, не разполагаха в началото а, с достатъчно опит а, при освояването на средствата от Европейския социален фонд. Е, Междувременно струва ми се, че а, тази липса на а, достатъчно познание и опит а, а, е превъзмогната, но ние продължаваме там, където установяваме повече несигурност и повече грешки, да помагаме на съответната държава член. Благодаря. Благодаря, господин комисарио. Е има още няколко души, които желаят думата от членовете на комисията. Инес Аяла Зендер и след това колегата Гресле. И разбира се и докладчика. Инес, заповядай. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Ангор. Съжалявам, че не можах да присъствам тук през цялото време, тъй като имах група посетители, но можах да чуя по-голямата част от това, което казахте, а и имам въпроси към вас. Към вас. Например, бихте ли могли да ни кажете какво е вашето отношение към днешна дата, към резултатите от 2012 година. Интересуват ни резултатите и вашата оценка за тях. и по-конкретно резултатите за социалния фонд във връзка с заетостта. Вторият ми въпрос – доколко е отразена кризата във вашите действия? Знаете, че има проблеми с някои испански програми, за които Сметната палата констатира, че не са изпълнени условията. Констатира се, например, че трябва да че по-определен проект е трябвало да се запази в продължение на 4 години дадено работно място, но, те не, е, но то не е било възможно. От друга страна, е, тройката призовава към е, огъвкавяване на пазара на труда чрез въвеждане на повече граждански договори. Искам да попитам какво се прави в рамките на социалния фонд за това. И сега за микропредприятията, какви са резултатите по отношение на тях? И какво прави вашата генерална дирекция? по отношение на финансирането на микропредприятията, говоря за най-уязвимите групи как, вашата, как чрез вашата работа тяхното положение беше облегчено. А сега две думи за бъдещето. Има един инструмент за нетни финансови корекции, както всички знаем. Вие самият основателно казахте, че е необходимо а, служителите на администрацията, които трябва да прилагат новата политика, респективно новите програми, трябва да бъдат обучавани и квалифицирани. И въпросът ми е в каква сметен смятате, че прилагането на този нов механизъм на нетни финансови корекции среща разбирането на служителите? Те наистина ли са подробно запознати с него? и каква е оценката на онези, които сега правят новите оперативни програми. И сега Ингеборг Гресле. Господин комисар, вие така ни дадохте една панорамна картина за това, което правите. Почнахте от ромите, норвежките фондове, Световната банка и прочие и прочие. Вие сте комисарят, който управлява най-много фондове. Това, което направихме с Световната банка, беше пилотен проект за микрокредити, който се управляваше от DG Regi и се провали, меко казано. Ако това ще ни е сътрудничеството с свободната, с, с Световната банка, Господ да ни е на помощ. За, а за ромската стратегия, вие сам казахте, че през 2010 и 2011 е била разработвана, след това през 2012 е разработвана национална програма и сега бил ред на общините. Вижте, не е това въпросът. Въпросът е до каква степен а, комисията е енергична и оказва натиск, има волята да окаже натиск за изпълнението на тези а, на тези е, общности. Сега има от Румъния в, Гер... в Германия влизат 100 000 души през 2013 година. От България са били 50 000 души. Тогава все още не е влязъл в сила закона от 1 януари за свободното движение. Знаете колко много роми специално идват в Европа, за да просят в моето, моят избирателен район, например. Католическата църква се грижи за такива хора. 4-6 седмици те се престояват в страната, просят и след това това се прибират. Ние не можем да изоставим общините сами да се справят с тези проблеми и част от тяхното решение е по-добрата интеграция на ромите и останалите мълсинства в собствените им, им страни и в това е смисъла на европейските фондове. Това е спешен въпрос не е достатъчно да кажем на общините, връщайте ги в страните им, проверяйте им документите да не престояват повече от 3 месеца и прочее и прочее. А сега може би ще има и лавина. Чакаме и решение на Европейския съд, което може да се очаква какво ще бъде, защото познаваме европейското правораздаване. Така че, моля ви, кажете ми, кои са трите най-успешни проекти за роми, които можете да посочите? А, имате ли намерение да разговаряте конкретно с държавите членки и да предприемате конкретни действия за всяка една от тях, за да се направи нещо? Това не е само въпрос на дискриминация. В някои държави членки правителствата изобщо не желаят парите да попаднат в ръцете на ромите. Но и така не може. Не можем да търпим такава а, дискриминация. Така че трябва да а, имаме малко повече информация. Нека да се върна на числата за 2012 година. България 110% освояване на СФЕ. 110% тогава бях попитала господин Хан, комисар Хан, и той ми даде този отговор. Говоря за 2012 година. Това е шокиращо за мен. Така че ако говорим за тази година, няма да е лошо да ни кажете и нещичко по въпроса за това какво конкретно се прави. Е, Благодаря. Колегата Инге Гресле така много енергично а, се е, спря на този въпрос. Да, действително, нашата задача като комисия е да изясним ефективността на освояването на средствата когато наистина има средства заделени за стратегия за ромите, е основателно да попитаме дали са постигнати и съответните резултати. Преди малко говорихме за базиран на риска подход при установяването на процента на грешката. Тази седмица ще говорим, ще обсъждаме и доклад за засилена а, ориентация към конкретни резултати. Така че това, за което се говори, не е ново, а отразява отношението на повечето членове на тази комисия. Просто искаме да видим резултатите. Колегата Пипер поиска думата, но преди да му я дам, искам да добавя един въпрос от свое име, господин комисар. Имаме специален доклад на Европейската сметна палата, обсъдихме го тук, посветен беше на ефективността на Европейския фонд за адаптиране към глобализацията. Тогава стана ясно, че има и а, доста сериозни съпътстващи ефекти. А, вие в комисията спряхте ли се на този доклад, отчетохте ли неговите резултати, за да предприемете някакви промени по влагането на фондовете. И сега докладчикът господин Пипер. Благодаря, господин председател. Сега ще цитирам председателя на Европейския парламент. Не го правя често, но днес си струва. А, чета от пресата. Като малко момче и аз си мислех, че ще правим Съединени Европейски щати, но след 20 години в Европейския парламент знам, че националните държави ще си останат и така трябва да бъде. Това казва водещият кандидат на социалистите. Знаете, знам господин комисар, че и вие симпатизирате на това партийно семейство. Та, това, което вие сега казахте – становището ви за политиката по отношение на семействата, по отношение на минималните пенсии и заплати, по отношение на това, което ще правите през европейския семестър, създаване на условия за самостоятелна дейност. Това са все неща, за които много харат. Моля ви се стига Европа в това, за тези неща. Моля ви насочете мощностите си, капацитета си в други посоки. Това, което обаче не казахте, господин комисар, е за... Това, на което не отговорихте, е за надежността на резултатите от държавите членки. В достатъчна степен ви цитирах докладът на, ками... на самата комисия в това отношение доклада на Сметната палата, извинете, във връзка с националните контролни органи на държавите членки. Има критики. И още веднъж ви питам, откъде това доверие? Да, вие, предполагам, 100% анализирате годишните декларации за управлението и разчетите на държавите членки, годишните справки, но а, как, а, какво правите по-нататък, докато средствата стигнат до крайния бенефициент? Или се основавате единствено на декларациите за разходите на държавите членки. Вие да казахте и думичка по този въпрос, а пък той много ме интересува, господин комисар. На какво се основава вашето, вашата вяра в надежността на данните? Председателят, благодаря с оглед на напредващото време, ще помоля господин Андор да отговори на зададените въпроси, след което, за съжаление, приключваме дискусията. Заповядайте. Äh, ähm, благодаря, господин председателю. Ще започна с въпроса на госпожа Айла Сендър. Дали взимаме предвид кризата? Да, вече се позовах на някои от проблемите и какво е въздействието върху програмирането и повторното програмиране и свързаното с него управление. Нека да подчертая нещо, което е много важно и неотменна част при разходването на средствата от ЕСФ и насърчаване на заедостта. Когато има рецесия, стои един основен въпрос – как да се увеличи заедостта и тя зависи от търсенето, разбира се. Необходимо е да има баланс между търсене и предлагане и това всъщност е в ръцете на държавите членки, защото държавите са в състояние да внасят баланс в това съотношение. Ние имаме ограничен капацитет, за да упражняваме контрол върху търсенето и съответно върху нивата на заетост и безработица по време на рецесия. Това не означава обаче, че е, дори по време на рецесия е, не се налагат интервенции по отношение на предлагането. Държавите членки се подготвят за следващият цикъл в економиката и съответно това изисква и нови способности. Необ... Капацитета, свързан с предприемачеството, трябва да бъде запазен и доразвит. Microsoft също се облагодетелства от социалния фонд, е, като в същото време се използва и инструмента за финансиране на микропредприятията. Разбира се, има затруднения, правим всичко възможно и ще ви държим в течение за най-новите развития. Ще е много трудно в момента да направя една, едно общо заключение. Понякога има експериментални програми, понякога има и по-установени програми, които подпомагат микропредприятията. Разбира се, трябва да се вземе предвид и финансовия е, риск. И той трябва да бъде споделен от е, различните стопански оператори и от правителствените агенции, както и от самите бенефициери. Наблюдаваме развитията в тази област, защото предприемачеството е нещо много важно за економическият просперитет. Относно ам, надежността на информацията, която получаваме. Разбира се, работим съвместно с държавите, членки, те също извършват своите одити. Те също са публикували процента на грешка и а, е, този процент се доближава до голяма степен до процента на грешка, който е публикуван в нашия доклад. Има тясно сътрудничество между държавите членки, комисията и Сметната палата. Също си сътрудничим по отношение на резултатите, които идват а, от държавите е, членки и обръщаме специално внимание на отделните одити, извършени във всеки един отделен случай. Сега на въпроса на госпожа Гресле и въпросът, който тя повдигна относно ромите. Необходими са ни хора като Позин Сорош и други агенци ще се позова на отговора ми и на друг въпрос. Вече имаме рамкова стратегия. Националните стратегии са в ръцете на самите държави членки. Те ги изпълняват. Ние извършваме мониторинг, оценяваме, е, извършваме оценка на резултатите. Е, и особено в областта на образованието. Някои от програмите не са подходящи за финансиране от европейските фондове. Има други програми обаче, които отговарят на условията. Така че редица дейности се провеждат в областта на образованието. В началото на април, преди да започне призната кампания, ще се проведе официална среща по въпросите за ромите. Ще се разглеждат различни въпроси, свързани с изпълнението на стратегиите и определянето на приоритетите в областта на образованието и сегрегацията в областта на образованието. Това е много важна област, в която трябва да се отбележи и напредък. Необходими са инвестиции. Знаем, че ам, инвестициите ще отнемат време, за да се стигне до желаните резултати. Въпросът е даден от председателя а, по отношение на фонда за приспособяване към измененията, ам, за приспособяване към глобализацията. Необходимо е да се очертае една ясна картина, да се ам, направи оценка на резултатите вследствие на финансиране от ам, Фонда за солидарност, да се види ам, колко, колко работни места са били открити От нашите оценки ясно се вижда, че много от служителите и работещите, които са загубили работните си места вследствие на финансиране от фондовете, са намерили ново работно място. Възоснова на а, нашия опит ние ще се опитаме да ускорим процедурата и а, по време на следващия бюджетен период да внесем един по-гъвкав инструмент. Благодаря ви. Благодаря, господин комисарио. Дали докладчикът иска да каже нещо в заключение? Не. Благодаря ви. Благодаря ви за това, че бяхте днес тук сред нас. Ще продължим да обсъждаме темата, свързана с официалната среща по въпросите за ромиите. Ще бъдат изпратени покани на съответните координатори на политическите групи. Благодаря ви. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir bedanken uns. Уважаеми колеги, благодарим още веднъж на комисаря Андор за това, че той отговори на нашите въпроси по време на дискусията. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Освобождаване на агенцията от е отговорност за връзка с изпълнението на бюджета за 2012 година. Искам да благодаря на представителите на агенциите, които са тук сред нас. Искам да поздравя и докладчика Петри Сарвама. Приветствам Петро Руса, който е представител на Сметната палата. Ще процедираме, както и през миналите години. Първо ще дам думата на представителя на Сметната палата. Давам думата на господин Русо. Добър ден! Имате думата. Thank you, Mr. President. Mr. Chairman, honorable members, ladies and gentlemen, Уважаеми господин председателю, дами и господа, много ви благодаря, че ми давате възможност днес да присъствам на дискусията във вашата комисия и да участвам в дискусията за освобождаване на агенция отговорност при изпълнението на бюджета. Има значителни различия между относително ниския финансов риск, свързан с европейските агенции и децентрализираните органи. Те съставляват само 1,5% от европейския бюджет и рисковете, които носят тези органи, са значителни, като, се, си има предвид, че те изпълняват важни и чувствителни мисии и са изложени на висока степен на публичност. Нека да ви припомня какъв е мандата на Сметната палата и да ви представя подхода, одитния подход и резултатите от 2012 година, като ви представя някои перспективи на нашата Сметна палата. Съгласно член 287 от 90 от ДФС, Сметната палата и одитът, който извършва тя е комбинация от финансов одит на надежността и годишни, годишните финансови и бюджетни сметки, както и съответствие на одита на законосъобразността и редовността на транзакциите по тези сметки. В рамките на а, тази рамка Сметната палата изготвя специални годишни доклади, които включват две а, становища, свързани с, с сметките и с транзакцията. През 2012 година Сметната палата продължи да подобрява своите одити. Одитният подход беше усъвременен и обхваща и ам, увеличаване на достоверността на одита и информацията, която се предоставя на парламента. 70 мисии а, са а, били проведени и са били извършени също толкова, са били изготвени също толкова становища. Е, Сметната палата е, извършила, е изготвила 40 специални годишни доклада, представила 80 становища по 40 децентрализирани органи, които са били аудитирани. Сметната пота замерява да предоставя на Европейския парламент по-обстойна информация. Статистическите методи са, ам, са въведени с цел да се определят вида на транзакциите, които ще бъдат проверени и да се очертаят областите, в които има рискове. Коментарите на Сметната палата обхващат, обхващат пет функции, надежност на сметките, законосообразност и редовност на транзакциите, вътрешен контрол, бюджетно изпълнение и други коментари. В допълнение към предишните коментари на Сметната палата са изготвени и доклади, които целят извършване на, мони, на мониторинг по отношение на отбелязания напредък от агенциите. И не на последно място, Сметната палата е изготвила обобщен вариант на резултатите на одита от 2012 година. Обхватнати са хоризонтални анализи и свързаните резултати от одитите на отделните агенции. Този обобщен вариант е публикуван на, сметна, на интернет страницата на Сметната палата. През 2012 година 40 агенции, 39 агенции плюс един пенсионен фонд на Европол са били аудитирани в сравнение с 39 през 2011 година и 32 през 2010 година. Сметната палата заключи, че всички тези 40 сметки са надежни във всяко едно материално отношение. По отношение на транзакциите, 38 са останали с непроменени по отношение на изготвените становища, 38 от 40-те аудитирани органи. По отношение на Института за иновации и технологии в Будапешт е имало незначителна незначителен обем на информация, върху която да се изготви становището по отношение на транзакциите, свързани с отпускането на грантовете през 2010 година. В случая с Frontex с Варшава, Сметната палата изготви също становище, като се имат предвид като се им предвид разпространението на възможните въздействия. Непроменените становища по отношение на извършените одити не, оз... не означава, че няма грешки и слабости по отношение на отделните агенции, но тези а, грешки и слабости съставляват по-малко 2% от а, бюджета. Разбира се, винаги може да се внасят подобрения. Ам... В тази връзка Сметната палата изготви 123 коментара в различни области, които ам, засягат а, всички агенти, изключение на две. За много агенции Сметната палата а, установи високо а, ниво на прехвърляне на средствата. През 2012 година Сметната палата анализира причините за това и разграничи а, тези причини. А, в две посоки. Тези, които са свързани с слабости при планирането и тези, които проистичат от събития, които са извън контрола на агенциите. Сметната плата ще продължи да предоставя на Европейския парламент информация за процеса на освобождаването от отговорност на отделните агенции. Сметната палата приветства доклада за напредък и пътната карта, които са изготвени от комисията през декември 2013 година. Много елементи от този документ са е, изцяло в унисон е, с настоящия подход на Сметната палата по отношение на сметките и бюджета и качеството на управление. Друго предизвикателство, пред което са изправени агенциите, е, свърж... е свързано с новият финансов регламент, който влезе в сила от началото на годината. Комисията изготви доклад за напредъка, свързан с общия подход за изпълнение и с право почерта, че има някои аспекти, свързани с координацията на вътрешния одит и с управлението на многогодишните дейности на агенциите. Има и новости, които са свързани с изпълнението на член 208 на финансовият регламент, който предоставя независимост на външните аудитори и им дава известна степен на свобода. Договорностите, които са свързани с предоставянето на услуги на комисията, ще бъдат спазени и ние ще ви държим в течение за, за по-нататъчните ни действия и отбелязани от нас напредък. Благодаря господин Русо за представени от вас доклад. Сега даваме думата на докладчика. <clears throat> Благодаря, господин председател, госпожи и господа. Уважаеми е членове на Сметната палата, уважаеми представители на агенциите, е, е, които участват в нашето заседание във връзка с освобождаването от отговорност за 2012 година. Естествено, че това, за което говорим в момента, е изключително важно. Става дума за парите на данакоплаците. Става дума за е, спазване на принципите на прозрачност и е, добро управление на финансовите средства. Тъй като времето, с което разполагам, е, е кратко, ще се спра на три категории всъщност първо ще говорим за координиращите агенции, за начина по който Сметната палата вижда дейността на агенциите като цяло, а и за мрежата на агенциите. Мрежата на агенциите и координаторът на мрежата от агенции за тази година Европейската железопътна агенция би могъл най-вероятно да анализира кратко и индивидуалните агенции Европейския институт за иновации и технологии е една такава агенция. Ние се нуждаем от повече подробности във връзка с това, което е направено през 2012 година, а също и предходната 2011, но най-вече по отношение на 2012 година. Защото една голяма част от извършените плащания са свързани с дейности свързани с бюджета за 2011 година, но как всъщност са извършени в последствие тези плащания, как системата на аудитиране отчела извършените плащания. Смятам, че действително трябва да се даде въпрос и отговор на това как всъщност след всичко, което сме установили за 2012 година, ще определим съответните функции и редове в бюджета за 2013, как ще отчетем изпълнението на бюджета за 2013 година. Фронтекс всъщност не е представил надежна информация и документация за всички е, разходи, които е поискал да бъдат е, възстановени. Е, аз наистина смятам, че трябва да продължим да настояваме Frontex да представи съответните документи. Защо всъщност не е представена пълна документация и защо въпреки всичко се настоява за покриване на разходите. Как точно се анализират някои от слабостите в процедурите за набиране на служители, на персонал? и защо двама директори от трима са напуснали е, е, миналата година агенцията. Е, и как сметната палата гледа на е, тези е, проблеми? И накрая, е, във връзка с ИОПА, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, е, кога най-сетне е, действително ще се представи цялата е, информация на е, обществеността. Всичко това е свързано естествено с реализацията на проекти за информационни технологии в ЕИОПа. Докъде сте стигнали по отношение на изпълнението на базата данни това е изключително важно, за да разберем по-добре всички забележки от страна на Сметната палата. И това, което ни интересува, не толкова сравнението с 2010 и 2011 година, а състоянието на нещата към момента. 79% от плащанията са свързани с стратегически приложения във връзка с информационните технологии. ЕИОП, uh, през декември 2012 година е, са е, прехвърлили една част от предвидените за тези проекти е, средства към 2013 година. 79%, които се отнасят до няколко договора във връзка с информационни технологии, са преносът за 2013. А сега, в края на 2013 година, поисканият превод е 86% и 2. 86,2%. Тоест, този процент на неизразходваните и прехвърлени за следващата година средства се увеличава. Преминавам и към някои други въпроси, свързани с агенциите. Е, струва ми се, че се нуждаем от е, един е, по-единен подход при оценката на разходната дейност на агенциите от страна на Сметната палата. Какво Сметната палата предвижда за бъдеще, така че да се подобри процеса? как е, можем да направим е, процеса по-съгласуван, по-единен, е, защото Аз виждам доста хора тук в залата, поглеждайки към лицата им, си мисля, че те действително не знаят какво да очакват от бъдещето. Струва ми се, че е, всички ние тук сме заинтересовани нещата да се подобрят. Благодаря на нашия докладчик за това въведение към темата. А сега ще дам е, думата на Масафа Шлайпе от е, Европейската е, железопътна агенция, е, която координира е, мрежата от агенции, след последната дискусия и процедура за освобождаване от отговорност, ние се срещахме с представители на агенциите и с координатора на мрежата и обсъждахме нееднократно начина по който трябва да процедираме. Господин председател, искам да ви благодаря за това, че ми дават, давате думата. Искам да кажа, че това, което беше казан господин Русо е а, изключително важно и да подчертая значението на думите, казани от докладчика. Ясно е, че агенциите имат за цел да постигнат високи резултати и висока степен на ефективност при разходването на средствата. Това е нещо, което в съответствие с целите заложени е, от вашата комисията. От вашата комисия. Освен това, е, важни са елементите свързани с е, метода на управление на разходването на финансовите средства. През последните години оценките са много положителни по отношение на всички институции. Имам отлично сътрудничество с Сметната палата гледна точка на агенциите, процедурата по освобождаването е отговорност е, стана по-прозрачна. Е, необходимо е и включването на мрежата на агенциите. Има някои проблеми от бъдещето, проистичаха от някои недоразумения. И а, Информацията, която ни очаквахме от е, агенциите, изигра своята положителна роля. Мрежата на агенциите беше оценена по достоинство от европейските институции. През юни миналата година секретарята изготви списък с стъпките, които трябва да предприяти по освобождаване на отговорност за изпълнение на бюджета от страна на агенциите. Те предвиждат повишаване на прозрачността на процедурата. Това е един много добър пример за плодотворното сътрудничество, което вече посочих и смятам, че то ще продължи и в бъдеще. Значението на мрежата се увеличава и вече виждаме ползите от улесняване на комуникацията и обсъждане на въпроси от хоризонтален и вертикален характер. Разбира се, има и някои специфични въпроси, които могат да бъдат засегнати от отделните агенции. Важното е да се спомене, че е, аутсорсинга на одита може да доведе до различни подходи и трябва да сме внимателни. Мрежата се занимава с последните развития и е важно да се дават добри примери. Мрежата се разраства много бързо през последните години. Агенциите търсят форми на сътрудничество. Същото е в областта на обществените поръчки, отбелязане е напредък и в тази област. Комисията ще предостави и ам, помощ на агенциите в областта на обществените поръчки. Ние ще изготвим стандартна процедура, така че да се улесни сътрудничеството между агенциите и комисията. Ам, Първият проект документ ще бъде представен следващия месец и ще се обсъди на заседанието на агенциите. Важно е да се споменат някои административни пречки, пред които ам, са изправени агенциите. Всички добри намерения, които са включени в общия подход, не доведоха до желаните резултати. В общия подход е включвано упростяване на практики, свързани с финансовото управление, но като има преди реформата на регламента за длъжностните лица, там не се предвиждат упростявания за агенциите. На следващо място необходимо е да се запази същото ниво на обслужване и на разполагамите ресурси, както и до сега. Но знаете, че агенциите ам, имат за цел а, да увеличават своята ефективност, но се предвижда намаляване на а, персонала с 5% и не се знае дали агенциите ще могат да спазят условията за упростяване на процедурите и начине, начина на работа. Има междуинституционална работна група и а, тя ще е от голяма полза за агенциите. Така че ние отново се ангажираме да работим а, с най-голяма отдаденост с тази нова работна група. На последно място искам да подчертая нещо, като отговоря на въпроса на докладчика по отношение на трите основни точки, които вие споменахте. А, би трябвало при това да се консултираме с агенциите, но това, което е важно, е изпълнението на пътната карта. Увеличаване на прозрачността и уеднаквяване на стандартите ем, са два много основни елемента. не винаги а, е лесно да се вземат предвид всички интереси, да се отговори на очакванията на всички участващи страни, представляващи агенциите. Разбира се, а, ние правим всичко възможно, за да подобрим ситуацията, свързана с прехвърлянето на средства и да се справим с този проблем. И така. На следващо място, аз лично смятам, че се е засилило желанието на агенциите да работят съвместно. Благодаря, господин председателю. С, удоволствие ще отговори на всички въпроси, които бъдат зададени на агенциите. Благодаря. Като за вашето изказване. Сега откривам дискусията за вашите изказвания, мнения и въпроси. Обръщам се към членовете на комисията. Моля ви, ако искате да отправите пряк въпрос към дадена агенция, имаме техните представители тук и могат да отговорят. Нека да групираме въпросите и първо да отправим въпросите към господин Стас. Ik heb uh, благодаря, господин председател. Всъщност имам само един въпрос към господата от ЕФСА, Агенцията за сигурност на храните. Много внимателно прочетох въпрос номер 30 и съответният отговор към него. И възникнаха допълнителни въпроси, както и някои бележки. Сега да първо за отговора. Мисля, че това е на страница 67. 30 въпрос, втора част. В отговора ЕФСА казва, че някои НПО-та са се обърнали към ЕФСА да няма контакти с бизнеса, независимо от това за какъв период става дума. А ако погледнем докладите на, NGO, на НПО-тата, а ние сме се занимавали с такива доклади, до сега никъде не съм срещал техен апел да няма такива отношения. Говори се за временен период от замразяване на такива отношения от 5 години, след което, след този карантинен период, може да се използва техният експертен опит. Освен така, че искам да помоля представителите на ЕФСА за пояснения. Третата част на същата, същия въпрос, четвъртото изречение гласи, че трябва да има национални институти за сигурност на храните, като че ли това е напълно неутрална информация. Аз проверих нещата при цялото ми уважение. Националната агенция за хранителна сигурност се спонсорира от гиганта Данон и тяхната цел е да се създаде цяла мрежа от информация, чрез която да се влияе, включително и върху журналистите. Нека да не се правим, че няма а, преследване на интереси. Нека ЕФСА да не се прави, че няма връзки с бизнеса. Така че Националният институт по храните съвсем не е толкова неутрален, както ЕФСА твърди в отговора си. И още нещо. съвместната обсерватория, корпоративната обсерватория. Това ме интересува. Участие, участието на бизнеса в научни е, дейности може да се разглежда като конфликт на интереси. Но ако се вгледаме по същество, какво отговаря Европейската корпоративна обсерватория. Никъде не е казано, че е забранено да се организират научни а, конференции и а, е, да се взема хонорар за участие като оратор в тях. Това е нещо, което представлява обаче конфликт на интереси и стигам до последния абзац на въпрос номер 30, т.е. на неговия отговор тук ЕФСА основателно посочва, че се стреми едновременно към независимост и повече ноу-хау, като е, двете неща трябва да бъдат в равновесие, за да може наистина да се ползват знанията и опита на най-добрите учени в съответните области. Това, че се стремим към Е, Ноу-хау не е необходим, не означава обаче, че трябва да включваме в панелите и учени, които имат пряка връзка с бизнеса, защото те ще могат пряко да влияят върху вземането на решения. Мисля, че тези въпроси трябва да се изяснят, което ще бъде от полза за освобождаването от отговорност. Благодаря колегата Де Йонг. Благодаря, господин председател. Ще ми позволите да започна с някои по-общи въпроси към мрежата. Да, отбелязан е напредък, особено по отношение на дейността на комисията която също държи на ефективността на агенциите. Ние зададохме въпроси във връзка с това, а получихме и отговори, но има нещо, което е особено важно с оглед на бъдещето за в бъдеще ще можем ли да получаваме отделни доклади за ефективността на агенциите, за да могат да се правят конкретни предложения, примерно сливане на седалищата на някои агенции. Могат ли такива препоръки да влязат като отделна глава в такива доклади? И друг въпрос, отново във връзка с конфликта на интереси. Различните агенции по различен начин отговарят на този въпрос. Според мен би било добре на базата на указанията на комисията, които са достатъчно ясни и в които се посочват слабостите, та би било разумно на тази база да получим нещо като график за това кога, какви правила се прилагат от агенциите. И нека да ги имаме във вид на таблица, за да имаме винаги поглед как се прилагат мерките, за които е взето решение. Това е важно. Например, ЕАСО, Европейското бюро за подпомагане в областта на бежанците, тук, например, са привлечени национални експерти, за да се продолее конфликтът на интереси. Мисля, че подходът е чудесен, но по отношение на другите агенции нямам впечатлението да се ползват национални или вътрешни, така да се каже, експерти. Мисля, че трябва добре да анализираме евентуалните конфликти на интереси на всички агенции, защото не само постоянните служители на агенциите, а и временните или хоноруваните сътрудници трябва да се подчиняват на същите правила. И още нещо. Комисията каза, че през а, 2013 година ще формулира правила за начина на действие на хората, които подават сигнали за нередности. Има ли напредък в това отношение? И последен въпрос към ЕЙОПА. Това е въпрос, който постоянно се поставя Групата експерти на ЕЙОПА за ЕЙОПА констатира, че гражданското общество не винаги бива привличано към участие. Ето защо се прави а, и бележката, след като има и а, такава забележка, след като има и дейност в финансовия сектор. Това е важно за агенциите, които имат финансова дейност, но понякога мисля, а, че е по-полезно да се разполага с по-малко опит в финансовия сектор. Председателят, благодаря на колегите. Ако няма други желаещи да зададат въпроси в момента, пристъпваме към отговорите. Ако съм отбелязал правилно, е, имаше въпрос на Барт Старс към ЕФСА и колегата Де Йонг към ЕАСО и ЕЙОПА, а може би и Фронтекс. Може би нека да а, получим отговорите в същата последователност. От името на ЕФСА е, ще отговори доктор Бернхард Ул, изпълнителен директор. Заповядайте. Dank, Herr Благодаря, господин председател. To... Uh, Благодаря за възможността да отговаря на вашите въпроси. Ще се спра на uh, въпросите, които зададе господин Стас. Много важен е въпросът, който вие поставихте за правилното съотношение между върховите постижения в науката и научната експертиза, за разлика от други агенции, други организации, които работят най-вече с вътрешни е, експерти, ние е, привличаме твърде много е, експерти от различни държави и краища на Европейския съюз. Нека да спомена няколко цифри, за да разберете какво прави ЕФСА. През 2012 година ние оценихме около 7000 национални декларации и се спряхме на 33 000 въпроса, които обсъдихме на нашите заседания. 1 милион евро е бюджетът на ЕФСА, който ние изразходваме за нашата дейност и в това число влизат и разходите за персонал. Всичко това, което ЕФСА е, е направила през последните години, показват едно значително подобрение. И е, препоръките на Сметната палата бяха взети под внимание през 2011, е, по отношение на 2011 година и приведени в действие през 2012 година. Полагаме максимални усилия, за да избягваме конфликта на интереси. Нека да подчертая, че е, забраните, които са наложени, не се отнасят е, до е, целия живот на човека. Хората, които работят за промишлеността, биха могли в определен момент и да действат като експерти за ЕФСА, така че е, не става дума за, в никакъв случай за е, липса на заетост. Е, не бива в никакъв случай да се създават конфликти на интереси, естествено. Това няма да бъде възможно. Когато става дума за така наречения панел, т.е. за основната група, която взима решението, не би трябвало да се смесват бизнес интересите с чисто научните интереси. И в това отношение ние сме много внимателни. Същото се отнася и до съответните национални органи за безопасност на храните. Дори е, е, дадено е, лице да е, работи за е, определен национален институт, той няма да бъде в състояние да заеме пост в работната група на ЕФСА или в основното ядро от експерти, които взимат решенията. Да, модела, който създадохме е много добър, много ефективен. И това се признава не само от Европейската сметна палата, но и от други наблюдатели на нашата дейност. Ние наистина постигнахме едно добро равномесие ние участваме в редица е, инициативи. Е, ние е, междувременно вече сме оповестили каква ще бъде конкретната политика, която ще преследваме през настоящата 2014 година, така че сме абсолютно прозрачни. По отношение на избора на експертите, е, е, ще подчертая, че това е много важен въпрос, но много, много по-важен е, е другият аспект от крит характер, прозрачност, отвореност на дейността, така че обществеността да бъде наясно с всичко, което се прави. И в това отношение аз действително е, е смятам, че сме постигнали голям напредък. Е, в никакъв случай не бива да е, пренебрегваме и да омалуважаваме е, постигнатото. Е, секретарията току-що ми направи знак, че е, докладчикът е задал въпроси и към Европейската железопътна агенция и към ЕАСО, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището и ЕАСА, Агенцията за авиационна безопасност. Всъщност, ЕАСО има е, е, интересна структура, тъй като в ЕАСО работят е, не само постоянни експерти на европейско равнище, но и национални експерти. Затова аз споменах ясно, но въпросът се отнася и до останалите агенции. Благодаря, господин председател, за това, че ми давате думата. Благодаря и за зададените въпроси. Мога да потвърдя, че ние избрахме правилния подход по отношение на конфликта на интереси, то по редица причини. В рамките на агенциите, работа, като вършат агенциите и постоянния състав, съвпада с работа, която се върши от временния състав. И по отношение на конфликта на интереси това не е добра идея и затова ние избрахме правилния подход. Благодаря ви. Е, е, Благодаря. Продължаваме нататък. Давам думата на Хосе Мануел Харета Гарсия от Европейски институт за иновации и технологии. Моля той да вземе становище по въпроса. Благодаря, господин председателю. Първо искам да ви благодаря за отправената към мен покана. За първи път присъствам на заседание на вашата така важна комисия – Парламентът съвместно с съвета взе решение през 2008 година, взе решение да даде възможност на Европейството за инновации и технологии да даде възможност на гражданите да, да, да дадат по-голямо значение на предприемачеството. От 2008 година института се фокусира върху своите основни дейности, върху нововведенията. През 2011 година, през юли, бяха взети важни решения. Ние ем, разбрахме колко важна е декларацията за достоверност по отношение на отпуснатите грантове. Направихме постъпление за подобряване на практиките да се предвидят експост одити и да се защитят и финансовите интереси на гражданите и данакоплатците. Два въпроса представляват интерес от ваша страна. Първият въпрос е свързан с грантовете. и Има а, напредък свързан с налагането на санкции. През 2012 година се случиха важни неща, не само по отношение на финансовите транзакции, но по отношение на отбелязания напредък. В тази връзка привличам вниманието ви към следния факт. Ам, Становището на Сметната палата е ам, обхванало само грантовете от 2010 година. Ам, транзакциите, свързани с грантовете през 2011 година, нямат никакви материални грешки в себе си и контролът, който е извършен в последствие, е доста надежден. 2011 година също се счита за успешна година, свободно от всякакви материални грешки. През 2010 година бяха извършени редица действия, разбира се, и някои от а, мерките продължават да се прилагат. Взимаме много на сериозно работата на Сметната палата. Това искам да го подчертая както и докладите за 2010, така и за 2011 година са включени анализите на банковите сметки. Напредъкът по отношение на грантовете за 2011 година. Доклад на, за напредъка в това отношение е изготвен през октомври 2012 година. Необходима ни е една година, за да изготвим доклада и да започнем с последващия доклад. За грантовете 2 и 10 за декември. Докладът е изготвен през април 2011 година. И разбира се, Сметната палата трябва да вземе това предвид и да го отрази в своите доклади. В доклада за 2010 година одита е започнал през май 2013 година и действията са приключили през август. Докладът е получен през октомври-ноември миналата година. Отново подчертавам, че можем да споделим с вас сметките, с скоро сумите, които са били изплатени. 2012 година е специална година по отношение на грантовете. Е, опитваме се да отбележим значителен напредък и да изпълним нашите е, цели. Така че последващия аудит е важен и е важен е на последно място, за, да се запази доброто име на агенцията. Ще направя всичко възможно, за да ви ам, представя всякаква информация, ам, за да докажа достоверността на нашите действия. По отношение на приемането на новия регламент е предвидена и нова функция, като се вземе предвид последния ден от годината – в този случай 2011 година. Резервният списък също е бил публикуван след това. Няколко публикации са били направени, защото след първата публикация нямахме добри кандидати. След, след поредната публикация управителният съвет изготви списък през юни. Назначеният аудитор – е бил назначен от правител съвет през септември 2013 година. Знаете, че съответният служител се присъедини към нас през януари тази година. Управителният съвет на института взе решение да състави групата, която отговаря за вътрешния одит. Одитната комисия беше съставена през декември, когато управителният съвет беше уведомен за напускането на този аудитор. Мога да ви кажа, че аудитната комисия оказва съдействие на управителния съвет, както и разбира се на Сметната палата – Одитната комисия гарантира независимостта на вътрешните одитни функции. Благодаря ви. Готов съм да отговарям на вашите въпроси. Благодаря на господин Гарсия. Следващият който ще вземе думата, представителят на Frontex, господин Ика Лайтинен, изпълнителен директор на Frontex. Thank you very much. Uh... Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Европейската парламентарна комисия, уважаеми колеги от европейските агенции, Докладчикът е, е, постави въпроси, свързани с Фронтекс и аз ще се опитам да отговоря на всеки един от тях. Първият въпрос бе защо Фронтекс не изисква е, документация и не представя съответната документация, свързана с всички бюджетни субсидии, които получаваме. Въпросът всъщност се отнася до а, националните органи, отговарящи за а, сигурността на границите. А, има а, а, държави членки, които в момента са подложени на особен а, натиск а, по ради събитията в граничните райони и е, работят е, при извънредно трудни условия. Ние знаем, че това е слабост и за това създаваме една нова система, която би трябвало да е, подсигури още на разходите Съкръщението на а, наименованието на системата е IEM. Става дума за а, наблюдение на разходите по вид разходи а, и размери. А, използвайки този метод на а, счетоводяване, на калкулация, ние можем много по-бързо да реагираме в случаите, в които липсва информация или се подава некоректна информация. Така ще сме в състояние по-ефективно да контролираме е, е, начина по който се попълва формуляра по АИМ. Кои са е, бенефициерите. Това са а, на, органите на националните държави, които отговарят за сигурността на границите при нашите операции. Доколкото а, е възможно, ние изискваме докум, документи във връзка с а, а, съвместните операции за а, връщане на хора от границите на Съюза, около 10 милиона евро. И във всеки конкретен случай изискваме съответната документация. А що се отнася до инвентаризацията на, и обхващането на средствата през 2012 година е, там бяха установени е, и пропуски. През 2011 година нещата е, преминаха под знака на арабската пролет. Действията на Фронтекс имаха съвсем друг характер. Ние действахме при извънредно е, сложни условия, не само по отношение на завишените е, изисквания към нас е, в тази сложна ситуация, но и поради намаления състав. Взе се решение след анализ на ситуацията системата за отчитане е, на е, потребностите за регистрация на е, материалните потребности най-вече, но също и на служителите ние сме на път да подобрим положението. Набираме а, служители по линията на две процедури. От една страна а, как точно е, действа е, Frontex. Е, е, ние е, се ръководим най-вече от това какви са целите, които си поставяме, какви са условията на работа. Поставяме е, определени е, изисквания е, е и е, също времено е, определени стандарти, които кандидатите трябва да покриват, за да могат да участват в процедурата по подбор на нови служители. Така че е, всичко това ние наричаме лимити или тавани е, и е, много често това е абсолютно неизбежно, тъй като трима или четирима са кандидатите за един и същи пост, едно и също място. Четвърто Четвъртия въпрос се отнася до директорите на отделните ресори. Действително, това е вярно. Двама от директорите, от общо трима, напуснаха агенцията. Причината е, че те бяха назначени за определен срок от време. Пет годишен бе мандата им. Единият е, реши да напусне в момента, в който изтече този е, мандат, този период. А другият е, вече бе взел решението, тъй като въпросът дали би желал да се поднови мандата му закъсня. Така че няколко дни преди напускането му той получи този въпрос, но междувременно вече нещата бяха тръгнали по своя път. Естествено, някои от служителите имат определени амбиции и свои планове за бъдещето, така че всичко това би трябвало да бъде съобразено още преди назначаването на хората и преди предлагането на някакъв срочен договор. В повечето случаи националните органи, с които е, работим, не разполагат с е, централизирана е, счетоводна система или база данни, Министерството на финансите на определена държава член обикновенно получава всъщност отговора от когато минем по път по въпросния път, когато решим не да задаваме директно въпроса на националния орган, е, отговарящ за сигурността на границите, а, е, а, е, решим да минем по а, чрез Министерство на финансите и да, оттам да зададем въпроса. Това естествено също е отбелязано в нашия доклад. Нека да ви обърна внимание на това, че е, много сериозно се отнасяме към всички констатации на Европейската сметна палата за 2012 година. През 2013 и 2014 година ние ще потърсим подходящите форми за подобряване на а, нашата дейност, съобразявайки се с а, забележките и препоръките и на парламента и на Сметната палата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин Лайтинен. А сега а, давам думата на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване ИОПА. А, директорът на ИОПА има думата. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, за нашата агенция е привилегия да бъде част от този процес, който е изключително важен. Искам да благодаря и на колегите от Сметната палата и на колегите от Вътрешната одитна служба в Европейската комисия. Всички сме тук с една и съща цел. Става въпрос за прозрачност, за ефективност И нека сега се спра на а, отделните аспекти. На нашата интернет страница сме публикували информация, свързана с конфликта на интереси. Нашата интернет страница не е много дружелюбна към потребителите, защото ам, предишната комисия все още ам, представя някои от своите източници. Идеята с този проект, свържен с интернет страницата, е да се продължи работата, да се използва съществуващия момент от август да се публикува информация за етичните аспекти, етичните аспекти и за правилата свързани с конфликта на интереси като това е в посочено в рамката от месец юни. Но не, не всичко е публикувано на най-съща страница. Какво искаме да публикуваме на тази AdHoc страница? Първо искаме да подобрим а, достъпността до, страница, до а, страницата. Искаме да публикуваме списъка на членовете на управителния ни съвет. И те да са еднакво представени. Защо не е и състава на ИОП? Ами защото тази е, година имахме една неприятна ситуация с един от нашите служители. Всички телефонни номера бяха публикувани на страницата и е, служителят беше заплашен от някого, който заплаши, че ще се самоубие. Ам, е, и за да се, избягнат, да се избегнат такива ситуации, решихме, че няма да се публикува такава информация. Има е, два различни набора от правила за избягване на конфликт на интереси, едни правила за управителния съвет и други правила за служителите. За всички колеги също така са нас тези правила, които работят в нашите агенции. Имаме една много специфична система, свързана с вземането на, на решение. Тази система обхваща, разбира се, и управителния съвет като цяло. Имаме редица правила, които ние изпълняваме Първотното назначение беше през 2011 година на служител, който отговаря за етичните въпроси. Ам, относно финансирането, договорните партньори и така, нататък, и така нататък, информацията трябва да бъде достатъчно подробна. Освен това, всеки а, трябва да се занимае с темата, свързана с етиката и правилата за предотвратяване на конфликт на интереси, когато искат да презени към ЕОПА. И не на последно място, това е нещо, което беше одобрено в рамките на политиката, която провежда ЕЙОПа. Има една област, която може да представлява риск в нашата работа. Това е нещо, което обсъдихме и с службите в Европейската комисия. Тази област обхваща много чувствителни функции, да речем, когато се упражнява пряк контрол върху надзорната колегия. Има и един IT проект, който има големи е, размери и обхваща период от 2011 до 2015 година. Докъде са стигнали нещата? Има добра новина. Този проект е, се управлява от друг по-голям проект, е, който се казва Пътешпособност 2. И най-накрая се даде зелена а, светлина по целия проект за платежеспособността. Проектът Платежеспособност 2 ще бъде изпълнен през от 2014-2016 година. Отделните правни субекти трябва да предприемат различни мерки, за да се пригодят към новите условия, свързани с финансовия надзор. През 2015 година ще се доклада възоснова на новите модели и образци. До декември 2014 година трябва да се изготви системата за събиране на информация, да се определят и образците които ще се попълват от 2013 до 2014 година по отношение на стандар... стандартизацията и данъчното облагане и таксономията, свързана с тях. Важна е ролята на местните органи и на много от предприятията, които са свързани с събирането на данни. Ще има набор от инструменти, които ще допринасят за изпълнението на правилата, свързани с таксономията. Необходимо е тези данни да бъдат и анализирани, не само събирани. Нашият бюджет се финансира от нас, нашите членове и така ние можем да избегнем двойното финансиране. Този проект има централизиран характер и ще събираме информацията от всички тези компании, както споменах, за основа на новата система, която разбираема и за хора като мен, които не са специалисти. До 2015 година всички инструменти, свързани с подъжпособност 2, трябва да са готови. Сега, за какво говорим? За какви размери говорим? Има два големи блока. Необходими са инфраструктури, свързани с информационните технологии. 8,4 милиона евро са отредени за тази цел. Има и друга архитектура, която изисква 5,4 милиона евро. Говорим за един а, е, голям проект в размер на 30,8 милиона евро, което е доста голямо начинание за, поне за нашата агенция. Сега, относно въпроса свързан с голямото ниво на прехвърляния, ще започна 2011 и ще преминем към 2013 година. Разбира се, няма сега говорим за процедурата за по 2012 година, но а, необходимо е да дадем отговори на въпроси зададени от парламента. И така, 79% са породени от този голям проект, така ли? Е? Не. Това са само 2 милиона. Има и, и други области, в които има прехвърляния. Има и съвместен а, проект с, с ЕСМА. Това е така наречената Есма Хаб. Някои от нашите членове са членове и на ЕСМА. Ние искахме да работим съвместно с тях, за да гарантираме, че а, техните членове не са свързани с а, дублиране на разходите. 93 000 евро по този въпрос. 30 инициативи, свързани с обучение, са извършени през годините. Имаме много амбициозна програма, свързана с, семинари и обучение. Някои от нас, нашите членове, имаха сериозни финансови е, затруднения. Тези членове, разбира се, трябва да се подетят повече от нашите обучения относно субсидирането и финансирането. Разбира се, необходимо е да е, се предоставят документи за направените, резху, за направените разходи и ам, около трима национални експерти могат да присъстват на нашите обучения. 49 000 евро са отредени за повишаване на качеството при сътрудничеството и за отчитано 60 000 евро. Относно разходите. Големият проект, съвместния проект с ЕСМА и инфраструктурата, всичко това наброява 100 000 евро. 85% е размерът на прехвърлянията. И така всичко това е част от този амбициозен проект, с който сме се заели. През 2012 година около 2,8 милиона евро по отношение на двете фази на IT проекта което наброява 3,8 милиона евро за, през 2013 година. От тази сума сме изплатили 6%, останалата част ще бъде изплатена през 2014 година. И на последно място нещо важно. Поставя се въпроса за прехвърлянията по отношение на големите проекти. Какво се случва? Тук говорим за един голям рамков договор. От тези 79% повече от 95% са били изпълнени. По отношение на третия въпрос. Последният въпрос е свързан с експертната група на ИОПА и другите две агенции. Мога да говоря от името на моите колеги. Има два вида експертни групи, вътрешни експертни групи, плюс експерти от отделните държави членки. Те сформират така наречените експертни групи, като се включва и участието на трети страни. Академичния, от академичните среди, от промишлеността и така нататък. Първия Първият процес, свързан с подбора, е бил подобрен от 2010 година. Агенцията все още не е била създадена и възоснова на регламента, така ще ви помоля да се запознаете по-подробно с критериите. Така, на първо място трябва да съобразим с практиката, съществували по времето на предишната комисия и предишния комитет. Опитахме се да ам, разберем каква е била логиката на а, групата, която е била съставена от членове на предишния комитет. Тук се поставя въпроса с злоупотреба на, а, с финансови а, средства и а, ролята на омбудсмана при проучването на тези случаи. Регламентът ясно посочва, че поне 10 от тези 30 членове трябва да са от индустрията и, друг, и също част от тях трябва да са от академичните среди. Така, пет независими академици, които трябва да внесат равновесие по отношение на половото разнообразие и като се вземе предвид географския принцип. Имаме 6 кандидати. Голяма част от тях са от една и съща държава членка. Какво правим? Дали внасяме минимум, т.е. взимаме трима от тях и по този начин нарушаваме принципите свързани с недискриминацията. Предприехме подход, който според нас е добър. Обсъдихме го с омбудсмана. Получаваме и добра обратна връзка, но понякога реалностите са други. Председателят на нашата работна група се оказа, че е представител на потребителите. Благодаря за този подробен отговор, който ни дадохте. Виждаме, че работите много усърдно по въпросните теми. Още две агенции, които ще вземат отношение, както и комисията. Ще дам думата на ЕИАСА, това е Европейската агенция за безопасност в областта на въздухоплаването. Um, Благодаря, господин председател. Административно аз съм от ЕАСА, но ЕАСА всъщност няма какво да коментира или тъй като аз всъщност в случая се явявам като сътрудник на председателя на мрежата на агенциите. Да. Всъщност бих могъл да отговаря, ако се зададат въпроси, свързани с Европейската железопътна агенция. Да, господин Феслайп, ако вие бихте желали, тъй, като вие сте координатора, да, вие да дадете отговор на докладчика. Да, Микрофона дали е включен? Чувате ли ме? Да, сега вече работи наистина. Позволете ми първо да благодаря на всички участници в този действително много добър дебат. И естествено е много интересно да чуем комисията. Дейността на агенциите и доклада за тази дейност през 2012 година е много важен и от с оглед на нашите действия сега през 2014. Естествено, основни, в центъра на вниманието стои въпросът свързан с конфликта на интереси. През декември 2013 година комисията публикува насоки за избягване на конфликти на интереси в е, агенциите. Няма да навлизам в подробности. Но ще спомена само, че ние продължаваме да работим по тези въпроси и през настоящата година и ще се ръководим вече съвсем конкретно от насоките, публикувани от комисията през декември миналата година. Действително, се отчита е, определено развитие и подобрение и това много ни радва. Е, важно е, е междуинституционалната работна група да помисли също как бихме могли да се справим по-ефективно в борбата с конфликтите на интереси. С това ще приключа. Е, тогава мога да предложа е, комисията да вземе думата, но тя в момента е, вече се въздържа. Тогава сметната балата. Благодаря, господин председател. Нека първо да е, благодаря на докладчика господин Сарвама за неговите изключително важни въпроси за това, че се е взел с тази е, огромна е, задача, е, изключително важна за всички граждани на Европейския съюз. Ако правилно разбрах е, господин Саврама, е, Сървама, а той е, постави въпроса за един по-съгласуван подход в е, одитите, е, извършвани от Европейската сметна палата. Е, някои от е, органите, които са обект на проверки, са редовни, постоянни институции, други са служби, които имат по-скоро е, задачи свързани с е, наблюдението. Някои от агенциите е, всъщност имат само изпълнителни функции, други са децентрализирани, трети имат определени задачи в рамките на научните изследвания, така че най-общо казано структурата на европейските агенции е твърде разнообразна. Би трябвало всъщност не толкова подхода да бъде съгласуван, колкото а, критериите да бъдат а, уеднаквени. Така че, а, когато а, оценяваме дейността на всяка една от агенциите, да, да бъде а, това да става по едни определени еднакви за всички критерии. времено, колкото и странно да звучи на пръв поглед, да, съгласуваност може да се получи и там, където на практика разнообразието е много богато. В рамките на общия финансов регламент – има определени е, разпоредби, определени изисквания и също времено нещата са сложни действително, тъй като става дума за а, одит, който би трябвало да а, установи законосъобразното и редовното изразходване на средствата или липсата на такава законосъобразност и редовност. Това ние правим по отношение на плащанията, на трансакциите. И там, в крайна сметка, правилата са еднакви за всеки, защото те са заложени в правните актове, те са регламентирани при всички положения, ако докладчикът се нуждае от определена информация във връзка с специалните доклади на Европейската сметна палата, ние ще предоставим тази информация на докладчика на Европейския парламент. Колкото и да са ограничени ресурсите ни, имам предвид и по отношение на административните е, ни възможности, както и по отношение на персонал. Независимо от е, всички ограничения, е, ние се опитваме от самото начало да разширим обхвата на проверките и да осъществим връзка между управлението на бюджетните средства и управлението като такава. Но нещата се разглеждат естествено и в зависимост от конкретните условия, от конкретния случай, от това какви преноси са направени в бюджета за следващата година, е, доколко са постигнати целите, как точно са е, определени тези цели и какви действия са предприяти за тяхното изпълнение. Същото можем да кажем и по отношение на е, преустановяване на субсидиите, на плащанията – комисията може би действително е предприела много и дори бих казал прекалено стриктни и строги действия спрямо една агенция в желанието си да я накара да постигне целите, за които се отпускат средствата. Но при всички положения ние ще е, продължим да полагаме усилия, естествено, да постигнем е, по-голяма степен на съгласуваност, но е, не са достатъчни само нашите усилия. Парламентът също би трябвало да е, извади съответните заключения за себе си и да предприеме необходимото, така че ние да можем вече да отговаряме на подобни изисквания в по-голяма степен. Много благодаря за това заключително становище. А, сега ще дадем думата на Сметната палата и после на докладчик. Благодаря, господин председателю. Специални благодарности а, към всички, които отговориха на нашите въпроси. Виждаме, че а, всички служители са поели ангажименти да изпълнят всичко, което им е възложено по начина, по който им е възложен. Разбира се, няма идеален свят, няма как да го постигнем и смятам, че ще бъдем доста отъкчени, ако все пак го постигнем. С други думи, с други думи, ще дам примера с Frontex. Един много интересен случай. За мен нещата не са само в а, черно бели окраски. Когато слушах изпълнителния директор господин Лайтинес, ми се стори, че може би живеем в различни светове. С други думи, това, което посочва сметната палата, свързано с 100% законосъобразно и правомерно разходване на средства, средствата е един свят, различен от света, в който действа Frontex. Това, което се опитвам да кажа е следното. Трябва да продължим да настояваме за това и двете страни да си сътрудничат и да започнат да говорят на един и същи език. Ще навляза в по-големи подробности. Някак си изглеждаше все едно инструментите и, тради... и традициите в духа на които се извършва одита в рамките на Европейския съюз, не отговаря на потребностите ам, на засегнатите страни и не е отразено в отговорите. Аз съм докладчик ам, който изготви доклад за служаната отговорност по изпълнение на бюджета на две от агенциите. Благодаря на всички вас, че взехте този въпрос така на сериозно и да се надяваме, че ам, последователността в нашата работа ще се отрази и върху нейната ефективност. Благодаря, дами и господа. Благодаря за дискусията. Сега сме към края на а, нашето заседание за днес. Закривам заседанието днес и ще продължим утре.